стратегически сектори. Предложение представено от Данио Каспари. Сега преминаваме към дневния ред. В съответствие с решение на председателския съвет ви е изпратен дневния ред. Предлага се следната промяна в дневния ред. За сряда последователността на точка 2 и 3 се разменя. Така че а, точката а, за социалния, за Европейския стълб за социални права и баланса между професионалния и личния живот ще дойде на второ място. Господин Питала, заповядайте. Не по точката, по която има съгласие, искам да предложа след дебата за Унгария да отдадем почеп. Точно сега щях да обявя. Групата на социалистите и демократите поискаха дискусията за ситуацията в Унгария да приключи с резолюция, която да бъде гласувана през май. Сега давам думата на господин Питела да направи предложение. Има ли против това? Има ли депутати, които са против това искане? Има ли против? Господин Юрек, заповядайте. В Европа има достатъчно конфликти. Нека да започваме конфликт със страна, която иска да следва своя собствена културна политика. Можем да направим дебата, но да започнем конфликт, само ще задълбочим кризата. Много от нас а, изпитват солидарност към Унгария, независимо от това, което мислим, не трябва да умножаваме кризите в Европа. Аз не смятам, че имаме нужда от а, подобна резолюция. Заповядайте. Госпожа Вержа, по дневния ред ли? Господин председател, едно уточнение става дума за искането на господин Питела. Има споразумение между групите, за да поискаме резолюция и мисия в Унгария. Бих искала и двете предложения да бъдат подложени едновременно на гласуване, така както се бяхме договорили. Аз получих искането на господин Питела след дискусията да се, да се приеме резолюция, която да се гласува през май. пленарната сесия се произнася само по дневния ред. И така подлагам на гласуване предложението на групата на стилистите и демократите за резолюция за положението в Унгария, която се гласува през май за, против, въздържали се. Предложението се приема, т.е. Дискусията за положението в Унгария ще приключи с резолюция, която да се гласува през първата сесия на май. Групата на Европа, нация и свободата поиска да се добави изявление за ситуацията на коптите в Египет и също така точката за културното наследство да се отложи. Давам, групата, давам думата на групата НСЕ. Благодаря, господин председател. На 9 април а, в самия в на Връбница бе извършен сериозен атентат срещу Копската църква. 78 души загубиха животите. Това е трагичният връх на е, едно невероятно развитие над хиляда години. След над хиляда години коптите са заплашени от избиване. Съгласно член 149а, Настоявам този въпрос да, да включим в дневния ред. Надявам се да ни съдействате за включен в дневния ред. Още повече, че Светия Отец в Папа Франциск ще посети Египет, за да се убеди на място как стоят нещата. Иска ли някой да се изкаже против? Господин Преда. Благодаря, господин председател. Ние смятаме, че трябва да се проведе дебат за положението на християните в целия Близък изток, но през месец май е и, и е, да, след като ще имате възможност да се срещнете с главния мъфтия на Египет, ще имате възможност да му представите нашата позиция. В момента дневния ред е твърде натоварен, нека въпроса, остане за месец май. Оноревале Обермайер. Господин Обермайер, държите ли на своето предложение за дебат за положението на коптите в Египет по време на тази сесия или пък предпочитате да, се, да приемете предложението на господин Преда за а, дебат а, през май. Благодаря, господин председателя. Мисля, че положението, въпросът е наболял, не бива да отлагаме. Има много други наболели теми, които са, по които сме се произнасяли по дневния ред. Така че нека включим темата в дневния ред още повече, че тя съвпада с посещението на Свет Негово Светечество Папа Франциско Египет. Eh, voorzitter, mag ik u even informeren wat we nu precies gaan doen? Господин председател, нека да ви информирам какво правим в момента. Имаме две различни предложения. Трябва ли да гласуваме предложението на НП отделно? Много ми харесва предложението на господин Обермайер, но има още едно предложение. Аз съм съпредседател на така наречената интергрупа, мисля, че трябва да уточним за какво точно ще гласуваме, защото предложението на господин Преда също е уместно. Господин Буштинаро. With... Господин председател, напълно съм съгласен, че трябва да се обсъди положението, но кого да обвиним? Държавата, правителството, властите полагат всички усилия за да предотвратяват терористичните нападения. Терористите са си терористи, жертвите са жертви. Защо трябва да споменаваме религиозното измерение? Аз мисля, че трябва да подкрепим идеята на колегата Преда. Нека да не посочваме с пръст тази конкретна религиозна група и нека да не е, преувеличаваме религиозния аспект на тази трагедия. Благодаря. Пленарната сесия има правото да реши. Подлагам на гласуване предложението на групата НС да се добави към дневния ред на тази сесия след дебата за Турция дебат с декларация от върховния представител за ситуацията на коптите в Египет. По именно гласуване. Моля, гласувайте. voto chiuso гласуването. Предложението се отхвърля. Що се отнася до искането на господин Преда, струми се, че има желание за други изказвания. Не знам. Не знам дали това би променило резултата от гласуването, просто искам да ви информирам, че не си нося картата и гласувах против. Allora... Предлагам ви следното решение. Тъй като председателския съвет ще вземе решение за дневния ред на първа сесия през май, смятам, че в дневната точка на заседанието на председателския съвет трябва да се включи предложението на господин Бостинаро. Няма смисъл сега да гласуваме, тъй като в председателския съвет ще обсъди въпроса за включването на точката за преследване на християните. Утре по време на срещата с Великия Мюфтия ще подчертаем, че за Европейския парламент е много важно да има толерантност и диалог между религия, както и съвместно съществуване между религиите. В Египет има 10 милиона християни, следователно защитата на малцинствата за нас е много важна, както правим ние в Европа. Това ще бъде посланието, което ще представя на мифтията, с когото ще се срещна утре. След това председателския съвет ще утвърди а, онова решение, около което ми се струва, че повечето от вас се обединяват. Утре правната комисия, комисия по правни въпроси е приела доклад за имунитет Лебретен. Групата на Обединената левица представи съответствие с точка 105 по точка 3 от правилника предложение, с което възразява срещу делегирания регламент на комисията, изменяща анекс 3 на регламент 978-2200 за схема за общите митнически преференции. Резолюцията ще се гласува в четвъртък дневния ред с тези промени се счита за прият. Сега преминаваме към изявлението на Европейската комисия за положението в Унгария. Думата има първи заместник председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, господин премьер, положението в Унгария буди тревога и в Европейския съюз и извън него. Ние споделяме тази тревога.